Uh, Уважаеми колеги, нека продължим работа. Първата точка в дневния ред е представена от Мари Терес Санчес Шмидт за Европейския ден за сътрудничество. Ще проведем и размяна на мнения с колеги от Интеракт и Европейската комисия. Мисля, че трябва да започнем, защото времето тече. Мари Терес, имаш думата. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, добър ден на всички. Разбира се, с огромно удоволствие е, ще присъства днес на тази презентация за Деня на европейското сътрудничество. Много благодаря на нашата председателка, че ще ни позволи такъв обмен. Знаете, че аз идвам от разграничен район между Франция и Испания. Така че това сътрудничество е част от моето ежедневие и от ежедневието на жителите в, е, е, около тази граница. Това е сътрудничество, което се изгради в ежедневието в много области и става въпрос за опита на европейското изграждане. Знаем всички колко ни липсват наистина конкретика в това европейско изграждане. Развитието на трансграничното сътрудничество е много важно, според мен, особено в момент на криза. Социологическите изследвания показват, че хората се затварят в себе си. И мисля, че ние трябва да направим нещо по този въпрос. В, такъв момент, в който Европейския съюз е в е, е заплаха, мисля, че трябва наистина да засилим интеграцията. Границата много често се разглеждаше като фрактура и все още е фактор на напрежение и на съревнование. А аз съм убедена, че трансграничното сътрудничество може да генерира конкурентоспособност и растеж. Знаем, че всички държави не стърсят такава конкурентоспособност. Може да, да се координират териториите и проблемите на териториите и да се допълнят решенията. През 2011 нашата комисия гласува доклад, който аз имах честа да създам по цел 3 от е, кохезионната политика. Там направихме три констатации, че е, ни липсва видимост. А проектите, които се финансират са е, образцови, но за съжаление нито гражданите, нито публичните администрации, нито планирането на европейските програми не разбират точно какви са възможностите е, на териториалното сътрудничество. Точно за това аз тогава предложих една голяма кампания за промоцията на европейското териториално сътрудничество навсякъде в Европа, но най-вече в трансграничните райони. След двумесечна подготовката си кампания ще се случи благодарение на Интеракт. Горещо им благодаря за това. Над 70 програми в 40 държави ще участват следващия петък, 21 септември, на този уникален ден. Ще има много анимации, конкурси, изложби навсякъде в Европа, за да се насърчат успехите на това сътрудничество. Например, в моя регион в Памплона се организира кон... артистичен конкурс на тема Граница територия на сътрудничеството. Тази сутрин имаме късмета да открием една от тези програми Франция, Валония, Фландрия. Ще бъде представена от Жан-Пьер Робец. Той ще ни запознае подробно с неговата дейност. Ще чуем и господин Монтан, координатор на Интеракт във Виена, както и Европейската комисия, която също активно участва в организацията на този ден. И накрая в 12.30 ви каня пред тази зала на официалния старт на този ден с участието на комисаря Йоханес Хан, както и на нашата председателка и на нашата колега Рика Манер, докладчик по териториалното сътрудничество. Разбира се, този старт ще се съпътства с коктейл, с, съвсем заслужено, защото всички знаем, че сътрудничеството винаги започва около а, една чаша за приятелство. Искам да благодаря отново на Интеракт и на комисията, които позволиха организацията на това събитие. Надявам се, че то ще допринесе за сближаването между европейските граждани. Благодаря ви. Ампаро Uh, uh, Сега бих искал да поканя господин Мон... госпожа Монтана от Интеракт. От името на програмата Интеракт бих искала да благодаря на госпожа Хюбна, председател на Комисията е, по регионално развитие, за това, че ни покани в парламента. Искам да благодаря специално и на госпожа Санче Смит за това, че покани програмата Интеракт, е, за да е, говори за някои подробности от своята кампания, която, както знаете, се провежда тази седмица. Искам да благодаря за цялостната подкрепа на териториалното сътрудничеството е, сътрудничество, защото тази подкрепа се оказва не само сега по време на кампанията, а, а и по време на а, цялата и дейност. Искам да благодаря на членовете на Комисията по регионално развитие за това, че включват в своята работа аспект на териториалното сътрудничество. Знаете, че е, териториалното сътрудничество не е най-големия стъп в политиката по сближаване, но е важна част е, от е, нея. Териториалното сътрудничество не е лесно, но винаги е много интересно, изпълнено с... Благодарим ви за това, че винаги мислите за териториалното сътрудничество, когато говорите за политика на сближаването. А, да, програмата за териториално сътрудничество не финансира а, проекти, а като цяло подкрепя териториалното сътрудничество. Не, териториално сътрудничество не е само а, по себе си, а програми за съседство, програми за съседни държави, също така и проекти по предприсъединителна помощ за държави, които един ден ще станат член на Европейския съюз. Тези държави също участват в Европейския ден за сътрудничество. А, това са над 90 програми, Това, което ние правим в Интеракт е да даваме всеобхватна подкрепа във всички а, аспекти, както по отношение на а, управлението на програмата, финансовото а, управление, контрола, а, а, комуникацията и също така подготовката на бъдещи програми. А, може би сте получили, сте прочели документа от 15 точки, които ние сме подготвили за участващите в териториалното сътрудничество. Това са всъщност техните е, желания за бъдещи програми. Надявам се да сте погледнали този документ. Европейския ден за сътрудничество е една от дейностите планиране за популяризиране на интеракт. Една от целите на тази кампания е да се доближат постиженията на териториалното сътрудничество до гражданите. И тук Мари Санчес Шмидт подчерта, че именно във времена като днешното ние трябва да приближим Европа към гражданите, европейските граждани трябва да разберат какво прави е, Европа. И точно с това се занимаваме ние. Кампанията Европейски ден е, за сътрудничество е, беше създадена последния начин. През април 2011 година Европейския парламент прие доклада по цел трета за европейско териториално сътрудничество, доклад на госпожа Санче Шмидт. В този а, доклад а, ясно се казва, че Европейската комисия трябва да подкрепи териториалното сътрудничество а, и трябва да се създаде едно съвместно лого, една съвместна кампания, за да може резултатите на териториалното сътрудничество да станат по-близки до гражданите. Един месец след приемането на този доклад ние започнахме нашата работа с една малка група от а, а, програми. А, получихме още от самото начало много силна подкрепа от страна на комисията, също така и от страна на парламента, също така и от комитета на регионите. И постепенно започнахме да получаваме все повече проекто предложения и все повече организации желаха да се включат в нашата дейност. Както госпожа Санчес Шмидт вече спомена, а, настоящата кампания се състои от множество събития в регионите, където а, се реализира програмата за териториално сътрудничество. До момента участват 77 програми. над 200 събития ще се състоят в цяла Европа и ще участват повече от 400 заинтересовани е, страни. Много хора участват в нашата кампания. Дали сме възможност събитията да се случват днес, утре и в петък 21 септември, когато ще приключи кампанията. Много сме доволни, че кампанията протича толкова успешно. Както виждате на екраните, имаме вебсайт ecday.eu Виждате на картата къде ще се състоят е, събитията в рамките на кампанията Европейски ден за сътрудничество. Съм, че всеки от вас ще намери събитие близо до своя избирателен район. А, имам е, също така група в а, е, Фейсбук. А, където и в Twitter, където хората могат отблизо да следят какво се случва в кампанията. Имаме много добри примери за дейности в цяла Европа, които също може да видите на вебсайта. Е, има много интересни дейности, театрални постановки, а, Това са театрални постановки, които могат да се видят на а, самите граници. А, това са театрални а, постановки по темата за сухопътните мини, разположени по бившите граници. А, в Латвия се организира рали на границата между Латвия и съседните държави, между Италия и Гърция. А, за провежда събитието писмо в бутилка, хвърлят се бутилки с а, а, послания в тях и се размаят между Гърция и Италия. И съобщо заслужава си да погледнете страницата. Създали сме също така един кратък видеофилм за начало на кампанията. Може да го видите на страницата. Предлагам да го видим сега. Не е дълъг, много е хубав. started 20 years ago.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 This is the video. Thank you. Like. Това беше видеото. Благодаря ви, че го изгледахте. Председателката, сега искам да дам думата на Европейската комисия. Благодаря. Госпожо председател, Европейската комисия иска да благодари за възможността, която ни давате, вие в Европейския парламент, да стартираме тази кампания за насърчаване на европейското сътрудничество, а именно Деня за европейското сътрудничество, ЕСДЕЙ. Осъщ... Приближете се, моля, малко до микрофона, помоли председателката. И така искахме да благодарим за поканата на Европейския парламент и да подчертаем е, съвместната ни работа с Интеракт. Това именно отговаря на призива на становището на Европейския парламент в е, думите на госпожа е, Санчес която също говори за недостатъчна липса на видимост на резултатите. Ние мислиме, че е, не стартиращата кампания отговаря именно на тази необходимост да предоставим повече видимост на нашите програми. Мислим също, че става въпрос за важен момент в европейското сътрудничество, защото в момента замисляме бъдещето и бъдещите програми, тъй като договаряме следващия програмен период. Така че за териториалното сътрудничество става въпрос за цел 2 в е, политиката на сближаване и следователно това сътрудничество ще присъства във всички останали програми в политиката на сближаване. Във всички случаи ние работим по един специфичен регламент, който се договаря с вашата комисия и който ще определи потребностите и отговорите, които ние трябва да предоставим чрез нашите програми за сътрудничество. Искам да подчертая, така както направи и колегата от Интеракт, че не става въпрос за програми само вътре в Европейския съюз. Става въпрос за програми, свързани с страни кандидатки, с страни съседки на Европейския съюз. Те всички участват. И накрая, нека да подчертая, че има множество прояви, организирани в Европейския съюз и в съседни страни. т.е. много от вашите региони организират, вероятно, нещо, за да могат наистина да постигнат тази по-добра видимост на програмите за европейско сътрудничество. Жан-Пьер къде е? Председателката, приканвам ви сега да ни представите програмата между Франция, Валония и Фландрия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, бих искала да изразя удоволствието си да съм сред вас днес, за да може да се чуе една от 77-те програми по Интерек, ангажирана именно в този ден на Европейското сътрудничество. Искам и да благодаря на госпожа Мари Терес Санчес Шмидт за доверието. Валония е земя, която е открита към света и моделира трансграничната тема от повече от 20 години тя дори е пионер, защото от 1988 година заедно с региона Норпад Кале започна един първи трансграничен опит програмата ПАКТ. Много бързо продължи и се възползва от възможностите на Интерек 1. Днес работи по изпълнението на програмите за териториално сътрудничество в Европа, три трансгранични програми, една транснационална и четири, четвърте интеррегионални програми. Освен това, както каза и госпожа председателката, Валония от Интерек 3 вече е орган за управление на програмата Франция-Валония-Фландър. Богати от този опит ми се иска да се върна на основите на териториалното сътрудничество в Европа, защото стратегическата амбиция доста често се подценява. Интерект много често в някои среди се счита като финансов инструмент без стратегическа дълбочина. Според мен това е грешка. Става въпрос да се предвижда и да се съпътства проактивно Европа без граници, така както обещана от Мастрихт но също така и да се пробуди интереса на гражданите за Европа чрез проекти в близост до тях и да се развие едно усещане за принадлежност към европейската идентичност. Става въпрос също така за дейности, които да послужат за лостове в трансграничните пространства, доста по-далеч от економическите центрове и там, където се взимат решенията. Също така става въпрос да се използва потенциала на трансграничните територии за да се осигури динамика на развитието. Приноса на Интерек за тези политически цели е доказан. Интерек започна със статут на една обикновена общностна инициатива към един от трите цели за политиката на сближаване, но вероятно ще бъде също и една от двете цели за следващия период. Този принос обаче продължава да не е добре познат от широката публика и дори понякога и от политиците. Е, така че трябва да спечелим повече ноторитет. Това е предизвикателство. Деня за европейското сътрудничество е СДИ е, наистина е един такъв отговор. Нека това събитие наистина да допренесе за засилването на интерек. В този дух решихме да участваме с нашата програма. Нека да ви цитирам две събития. Предлагаме посещение на един миньорски район е, този район е партньор в проект Интерек и съвсем наскоро този район зае място сред световното културно наследство на ЮНЕСКО. Ще поканим също така гражданите да дойдат да открият новия е, център е, в военното гробище Лисен тук в Поперинге и там да открият някои от епизодите на войната. Сега ми се иска, госпожо председател, е, да споделя някои размисли, е, пряко свързани с това, което ни обещават проекторегламентите, но и отвъд тях. Нормативната уредба, която в момента се разработва, настоява на една логика на фондовете, която се съсоточава върху резултатите. Вие това го знаете, но в случая не се поставя толкова ударението към освояването на бюджета, колкото към използването му, за да се засили добавената стойност на тези фондове. В случая парадигмата се променя, въпреки че може би термина е малко е, силен, но това е желано от нас, за да могат да се възприемат онези инструменти, е, които да ни позволят наистина да постигнем спецификата на програмите и е, целите как да измерим резултатите на това сътрудничество в Европа, ако не използваме е, една обща основа на показатели и ако не се споразумеем около самите определения Културата на резултата е, е нещо обичайно за частния сектор. Именно онзи сектор, който е необходим е, в Интерек, ако искаме да отговорим на изискванията на стратегия 2020, вписвайки нашите е, действия в амбициозни политики на новаторство. Там публично-частните партньорства ще бъдат неизбежни. И за да осъществим това предизвикателство, ние пледираме и продължаваме да пледираме винаги за административно упростяване. Считаме, че по модела на Комитета на регионите е много важно да изработим директива за държавните помощи, като се предвидят някакви промени в правилата за минимумите, чрез специфични изключения за проектите по териториалното сътрудничество в Европа. Става въпрос също за включването на частните, частния сектор и по-специално на малките и средни предприятия в списъка на потенциалните бенефициенти, защото техният принос ще бъде много полезен, тъй като именно новаторството ще е стратегическата ос на политиките на сътрудничество. Тези е, силни насоки се концентрират върху економическото развитие, но не трябва да забравяме е, едно от първите предназначения на Интерек, а именно възникването на европейско гражданство. Това е същественият дял в сътрудничество и не трябва да се забрави под претекст на някакво тематично съсредоточаване, защото се изправяме иначе пред риск да погребем една известна представа за Европа, която работи за мир и за културно многообразие. Действително сътрудничеството означава да се опитомим, да научим да се е, познаваме, да се доверим едни на други и да искаме да успеем заедно. Нека да напомним какво беше заключението от е, последващата оценка на интерект 3 от комисията. Там ни се каза, че е, сътрудничеството софт, доброволното сътрудничество допринася за решаването на проблемите по устойчив начин. Ние за това привилегироване два пътя – бенчмаркинга и капитализацията. Изграждането на нови партньорства трябва да проистече от волята да използваме предишния опит и създадените вече трансгранични динамики. В тази връзка инициираните програми за сътрудничество в рамките на интерект доста често се явяват катализатори. Другия път е да се основем на всички сили, да обединим всички наши козове, да обединим всички наши ресурси. И накрая, в качеството ми на орган за управление, искам да приключа с един призив. Нека бъдем смели, да сме по-смели от преди, за да минем отвъд регионалния егоизъм и задействаме в полза на общия интерес в зоните за сътрудничество. В същия дух е време, там където има политическа воля, там където партньорствата вече са зрели, да ги продължим и да впишем интерек в, една, в един сценарий след 2020 година, е, с едно е, финансово и политическо сигурно бъдеще. Благодаря ви. Dank u wel. Graag van, van, mijn, van mijn kant eh, ook nog. Благодаря. Господин Ван Нистелрой. Също искам да подчертая колко важно е сътрудничеството по силата на новия регламент – можем най-вече по линията на териториалното сътрудничество и инструментите <clears throat> в рамките на това сътрудничество да започнем работа в МСТИ, за които говорихте вие и колегите. Можем заедно да работим в рамките на този процес. Не ми харесва обаче начинът по който се представят тези програми. Всяка програма има свое лого. Например, тук в парламента се прави представене на Интерек и към тази програма има още 60 различни програми. Всяка от тях има свое лого. Така гражданите се затрудняват да установят къде точно е участието на Европейския съюз. Трудно е да се установи и връзка с децентрализираните партньори. Прекалено много са програмите с различно лого. Трябва да се намали броят на логотата. Знам, че има програми, които вече от много години съществуват. Същото въжи и за инструментите. Но трябва да помислим и за това, каква е репутацията на всички тези програми, с какво допринасяме ние за нея. Трябва, може би, да поговорим с колегите от Интерек. Не бива да се объркват гражданите. Трябва да се постави сътрудничеството на общоевропейска основа. Разбира се, има различни програми, всяка от които е насочена към определена област, например клъстери за знание, за новаторство, за научно-изследователска дейност и така нататък. Но тези програми трябва да се обединят, така че да намалее и броят на областите. Председателката, нека ви припомня, че в половина предстои стартова проява тук в парламента, съседна на нашата зала. Мари Терес Санчес и Рика Манерс, докладчикът по регламента за европейско териториално сътрудничество, са организирали днешното събитие. То се провежда под техния патронаж – така става видимо и участието на нашата комисия по регионално развитие, за което благодаря. Рике, искаш ли да кажеш няколко думи? Благодаря, госпожо председател. Благодаря също на Мари Терес за работата по организацията на днешното събитие. Благодаря и на Интеракт. Сътрудничеството с Интеракт при изготвянето на доклада. Наистина бе отлично. Получих информация на низово ниво, от която можах да се възползвам. Още преди лятната почивка проведохме гласуването по регламента. В момента разполагаме с мандат за водене на преговори с съвета. Надявам се, че скоро ще можем да постигнем напредък по тези преговори. Не веднъж ясно е било заявявано, че програмите за териториално сътрудничество са важни. Това става ясно именно сега, когато наистина се нуждаем от по-широка общоевропейска основа, от спорни разисквания за бъдещето на Европа, мисля, че в рамките на тези програми имаме възможност да се доближим до гражданите. Неведнъж е било изтъквано, че има още какво да се усъвършенства по програмите. Такова усъвършенстване е предвидено в регламента, но най-вече, що се отнася до гражданите, програмите трябва да станат видими, трябва да се популяризират именно сред гражданите. Има още много какво да се направи в това отношение. При последното гласуване за програмите за териториално сътрудничество парламентът се стана на ясна позиция във връзка с бюджета. Изискахме високо финансиране по бюджета на Европейския съюз. Комисията предложи 3%. Благодаря на колегите за това, че се наложиха за по-висок размер на финансирането. Така показахме колко са важни тези програми за нас. Надявам се да постигнете с комисията и съвета. Много е важен Европейският ден за сътрудничество. Той е възможност за популяризиране на програмите. Още веднъж благодаря на Интеракт за доброто сътрудничество. Надявам се, че активно ще продължим работа и по-нататък. Благодаря на колегите, благодаря най-вече на унези, които работиха по тази тема. Още веднъж от името на Мари Терес Санчес и Рика ви каня да се присъедините към нас пред залата в 12.30 за чаша вино. Благодаря на Интеракт, благодаря и на Европейската комисия Надявам се, че програмата за сътрудничество между Валония, Фландрия и Франция ще бъде само един от многото примери за добро териториално сътрудничество през едните години. С това приключваме разискванията по тази точка и преминаваме към гласуването. Надявам се, че имаме кворум за гласуване. Доколкото виждам, имаме. Емилия Мацони. Oh, Искам просто да кажа, че е, не си носи картата за гласуване. Искате ли да кажа? да кажете ви. Заповядайте. Е, Госпожо председател, ще бъда съвсем кратък. Разбира се, че тези програми, за които говорихме, допринасят е, с много е, за нашите положителни цели. Аз не искам да поставям под въпрос всички положени усилия през последните години, обаче имам усещането, че някои неща наистина не можем да ги разберем. Има известни търкания, именно заради естеството на трансграничното сътрудничество. Огромният проблем всъщност в момента в Европа и по-специално в Европейския съюз е расизма и ксенофобията срещу население, което не е част от Европейския съюз. В Гърция, например, чух за тази програма с бутилките между Гърция и Италия. Обаче италианци и гърци нямат никакъв проблем помежду си. Проблематични са връзките между Гърция и Турция или пък онези проблеми, които познаваме всички, че в някои държави членки има е, иммигранти, които идват от близки съседни страни на Европейския съюз, а това са много сериозни проблеми. Знам, че много неща се правят, Еразъм, например, и много други програми в Европейския съюз, но все пак ние трябва да се съсоточим много повече именно върху иммиграцията и да се справим именно с тези проблеми, свързани с расизъм и с ксенофобия. Благодаря. Uh, Благодаря. Нека сега наистина да започнем с гласуването. Нека да проверим първо дали работят картите. Моля, поставете ги в устройствата за гласуване. Мигел, може ли да дадеш начало на гласуването? Моля, гласувайте. Still three colleagues that Трима колеги още не са гласували. Повече. Моля, нека всеки да постави картата си, за да проверим. Гласуването е отворено, пробното гласуване. Двама души не са гласували. Okay, so we, we close the vote. Прекратете гласуването. Ако някой има проблеми, моля да информирате техниците. Започваме с госпожа Матони, Знаем за вас. So we... Yeah, we know. We, yeah, I understand the colleagues will take this into account. Колегите ще имат това предвид. Нека да започнем с Ласла Суриан. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване електронно, моля гласувайте. Моля гласувайте, сега вече може да се гласува. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Както се спомняте, точка 13 беше отложена, така че преминаваме към точка 14. Гласуването на доклада на госпожа Мока Клева, изменение 1, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, разделно гласуване, първата част за, против, Нека да проверим първата част. Начало на гласуването. Кратете гласуването. Приема се с 20 на 14 гласа. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, а, има устно изменение от докладчика. End local е добавено, някой да е против. Добре, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. А, гласуваме за целия доклад. Електронно, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. С 29 на 2 на 3 гласа се приема. Точки 15 и 16 се отлагат, както знаете. Преминаваме към доклада на господин Власък, 17 точка. Можем ли да започнем вече? Констанция. Преди гласуването бих искала да задам един въпрос към това становище. А, има изменение от господин Миколашек и господин Пореба към член 16. Във водещата комисия ИТРЕ беше договорено между координаторите на всички политически групи, че по този член не бива да се прави изменение. Тук в списъка за гласуване с право е записано, че е, гласувайки това изменение, ние излизаме извън рамките на нашите правомощи. Ако колегите нямат нищо против, искам да ги помоля да не гласуваме този член. Ако не, няма мнозинство за това предложение, ще гласуваме против не заради изменението по същество, а просто защото това не е в рамките на нашите правомощи. Въпросът е етичен. Благодаря ви. Господин Исторой, може ли да вземете отношение? Благодаря ви много. след като това не е в компетентността на нашата група, бихме могли Можем наистина да не гласуваме, но а, НП държи да каже, а, че а, основната комисия трябва да вземе решение. Етичният въпрос е много важен, но А, наистина можем да нагласуваме по това изменение, но моля да се отбележи в а, протокола, да се отбележа в протокола каква е позицията на а, социалистите, просто да не дебатираме по тази тема и да не гласуваме по изменението. Благодаря. За съжаление, господин Миколашик го няма, но а, секретарията и, и ние също така смятаме, че е, тези изменения излизат извън рамките на правомощията на Реги. Така смятат и координаторите на групите, така че няма да гласуваме това изменение. В такъв... В такъв случай започваме. Започвам. Констанца, ти като се изказа, аз някак си вече изгубих нишката. Кой е за първото изменение? 24 за. Против. Въздържали се. Приема се 25 за. Против. Нека да проверим гласуването на изменение 25. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се 26. Против? Въздържали се. Отхвърля се 27 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се 28 за. Против? Въздържали се. Приема се 29 за. Против? Нека да проверим гласуването на 29. Моля, гласувайте.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 Изменение 4 и 33 идентични за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против,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 с 19 на 16 гласа. Изменение 16 за. 16 за. Против. Нека да проверим и 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се с 18 на 18 гласа. Вашата карта вече работи. Браво! Компромис 3 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 18 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против въздържали се. Приема се. 22 за против, въздържали се, приема се, изменение 3 за, против въздържали се, приема се. Окончателно гласуване е електронно, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 35 на 1 на 2 гласа. Поздравления за Оджих. Оджих иска да каже няколко думи. Даваме му дума. Даваме му думата. Госпожи и господа, искам да благодаря на всички, които си сътрудничиха с мен, в това число и на всички докладчици в Сянка. Намерихме добро решение за изменения 35 и 36, като решихме да не гласуваме по тях. Аз също смятам, че тези изменения надхвърлят правомощията на нашата комисия. Благодаря, казва председателката. Преминаваме към следващата точка. Доклада на Юнос Омаржи по общата политика в областта на рибарството. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. 101. За, против. Електронна проверка по изменение 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 на 17 гласа. Изменение 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 102, 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, електронна проверка по компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 19 срещу 17 гласа. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против,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 Отхвърля се с 21 на 17 гласа. 29 за, против, въздържали се. Отхвърля се 120 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка по 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 17 на 19 гласа. 1-2-1 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, мисля, че се приема. Електронна проверка по изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Компромис 7 за,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 въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Електронна проверка по 130. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, 133. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 134. За? против, въздържали се, приема се. 135 за, против, мисля, че се отхвърля. Нека проверим електронно по 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, срещу 20 против, с което се отхвърля. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против. Електронна проверка по 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140 за,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 по 143. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 срещу 20. Отхвърля се. 144 за. Против. Мисля, че положението е същото. Нека проверим електронно и по 144. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 срещу 18 гласа. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, Електронна проверка по 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 140. 51, извинете. За. Против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 не, поправя се председателката, отпада. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 42 за,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 кое изменение продължаваме. Казват ми, че продължаваме с изменение 50 на следващата страница. Изменение 50 по член 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 51 изменение. За? Кой е за 51? 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против. Електронна проверка по 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Съображенията. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. 63. За, против, въздържали се, мисля, че се приема. Електронна проверка по 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа против. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. 64. 65, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 5. Електронна проверка по 65. Моля, гласувайте. Какво се случва, господин Кадек? Край на гласуването. Отхвърля се с 20 гласа против. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ком... Електронна проверка по 66. Uh, it's adopted Приема се с 20 гласа за, срещу 17 против. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против. Не съм сигурна. Нека проверим електронно по изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 19 против, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против. Гласуваме електронно по изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 12. За. Извинете. Гласуваме по 79-то. За. Против. Не съм сигурна. Нека проверим електронно по 79. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 срещу 19 гласа. Гласуваме по 12. Кой е за изменение 12? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81. За? Против? Електронна проверка по 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 25 гласа за. Продължаваме с 82. За, против. Гласуваме електронно и по 82. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 83 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 83. Днес се сформират много странни коалиции. Край на гласуването. 20 гласа за срещу 20 против. Отхвърля се. 13 или 84? Кой е за 13? Против? Въздържали се? Отново не съм сигурна. Затова ще гласуваме електронно по 13. Моля, гласувайте. Отхвърля се. С 23 гласа против. 85 за. Против. Трябва да проверим електронно и по 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14. Кой е за 14? Против? Електронна проверка по 14. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 87. Има разделение дори в рамките на една политическа група. Вие не го виждате, но тук се вижда добре. Край на гласуването по 87. Приема се. 88. За.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 против, електронна проверка по 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против. Електронна проверка по 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 21. Край на гласуването. 19 срещу 19. Отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме поименно по целия текст на становището. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 38 гласа за. Поздравления за докладчика.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 против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 устно изменение, някой да е против устното изменение, не в такъв случай гласуваме 19 с устното изменение за. Не, казва председателката. Една част. Не, не, на две части гласуваме. Кой е за 19? Против, въздържали се, приема се. Преминаваме към точките от преамбюла. Компромис 1 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за. 3 за. Против, въздържали се, приема се. 4 за. Против, въздържали се, приема се.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 Гласуваме изменения текст на 10 за, против въздържали се, приема се. 11 с устно изменение и на две части. Ще гласуваме двете части на 11 с устното изменение. А ако няма никой против, гласуваме изменения текст. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против да проверим втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 20 за, 20 против. Отхвърля се, съжалявам. Е, окончателно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Разбрахме се с докладчика и с докладчиците в сянка, че сега ще обсъдим точка 23. Ще ви помоля да останете, е, защото положението е следното. Господин Омържи, който е нашия докладчик по становище за общата организация на пазарите на селско-стопански продукти, той се отказа е, от това да представи становище, така че в момента сме в следното положение. Ако няма изменения внесени от докладчиците в сянка, ще напиша писмо до Агри, че няма да изготвяме становище. Но ако има изменения от докладчиците в сянка, Председателят ще организира гласуване и ще изпрати нашето становище. Бих искала да дам думата на господин Омържи, за да ни обясни положението и да аргументира своето решение. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо ми позволете да благодаря на колегите за гласуването. Видяхте, че измен... гласуването беше доста несигурно, имаше сериозно разделение по някои от измененията, но в крайна сметка успяхме да постигнем компромис за становището по общата политика в областта на рибарството. Сега по въпроса за организацията на пазарите. Става въпрос за становище на нашата комисия по доклад, който се разглежда водещо от Агри. Става въпрос за виното, млякото, захарта и масло и, и маслодайните продукти. Тъй като трябва да дадем становище за регионалното развитие, искам да призная, че съм затруднен да намеря не... връзка, освен ако не се впусна в някаква докторска разработка, а това не е случая. Сега, какво ви предлагам? предлагам да внесем изменения пред Комисията по селско стопанство. Ако нашите колеги намерят някаква ясна връзка с регионалните аспекти, в такъв случай е, наистина бихме могли да се впуснем в такава разработка. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчица Сянка. Не, Констанца иска думата. Малко необичайна е ситуацията, защото координаторите обикновено решават дали ще изготвяме становище и доклад. А, а ние изразихме изрично желание господин Омърже да а, е, изготви становище. Логично е това, което вие казвате, но си мисля, че наистина можем да напишем писмо и ако колегите желаят да направят някакви изменения, да ги представим на Агри. Това е мнението на социалистите. Аз ви казах, че ще изслушаме докладчиците всяка, ако те желаят да продължат работата, ще представим изменения. Това е възможно от правна гледна точка. А, имаме сега предложението на госпожа Крел. А, има ли други желанши се? Господин Шон Кели. Виждам каква е логиката, разбирам логиката на господин Омържи. Наистина е необичайна ситуацията, както се каза. Но този доклад е много важен. ОСП е нещо, което в голяма степен засяга всички държави членки. И за това е важно ние да се отнесем сериозно към този доклад и да представим някакви изменения, за да бъдем активни и за да можем по положителен и решаващ начин да повлияем върху евентуалните предложения за ОСП. Мисля, че трябва да поставим крайен срок за внасяне на измененията и се надявам такива да има. Благодаря. Луис Алварес иска думата. Благодаря, госпожо председател. Само да кажа, че в случая материята е много специфична в областта на реформата на ОСП. Става въпрос за съскостопанска дейност, за която земеделците получават е, доходи от пазарите. Вярно, че това е отрасловата логика, отрасловата перспектива, но трябва да се види също така какви са политическите насоки, с какви инструменти ще разполагат. Така че има е, последствия е, в териториите на Европейския съюз. Така че това решение все пак да се остави възможност за внасяне на изменения, е, които конкретно ще засягат нашите региони, съответно регионалната визия на организацията на пазарите, на регулирането им, на рисковете, на защита на някои по-уязвими е, теми, според мен наистина трябва да остане е, отворено участието на нашата комисия. И то Мисля, че позицията, която в случая се защитава от координатора на групата на социалистите, е добра и наистина можем да вървим в тази посока. Uh, uh, Председателката, доколкото разбирам, останалите докладчици в Сянка не са тук. Уджас и Никус. така че не можем да ги изслушаме. Но доколкото разбирам, двамата докладчици, които се изказаха, искат да продължат работа и да внесат изменения. Така че нека определим крайния срок за внасяне на измененията и процедираме така. Ще изпратя писмо на Комисията по селско стопанство, към което ще приложа и измененията, които ще бъдат внесени в рамките на определения срок, както от докладчиците в сянка, така и от всички останали, които искат да внесат изменения. Докладчиците в сянка искат ли днес да проведем разисквания по същество? Не, няма да разискваме по същество. Ще приемем предложението на Констанце, като ще използваме нашата комисия за централно внасяне на изменения. За съжаление е много кратък срока за внасяне на изменения. От секретарията ми казаха, че имаме възможност само до края на тази седмица. Крайният срок е 20 септември, 12 часа на обяд. Разполагаме само с два дни. С това приключваме по тази точка. За съжаление, тъй като много бързо приключихме с гласуването, ни остана малко време до 11 часа. Ще трябва да изчакаме до 11 часа, когато към нас ще се присъедини комисарят. Няма какво да правим през тези 30 минути но вчера не можах да си направя съобщенията, тъй като трябваше веднага да дам думата на комисар Калас. Така че сега ще се възползвам от няколкото свободни минути, за да ви информирам за хода на работа в рамките на преговорите. Помните, че през юли гласувахме за предоставянето на мандат за преговори. По някои въпроси не гласувахме, най-вече по въпроси, свързани с финансовия регламент. Членовете от финансовия регламент, както и точките от преамбюла, по които не гласувахме, по всичко това ще гласуваме на заседанието си през ноември. Бяха проведени две срещи с съвета и комисията които дадоха начало на тристранните разговори по регламента. На тези две срещи се споразумяхме за формата и методологията на преговорите. Споразумяхме се за структурата на преговарящите екипи. Споразумяхме се и за това, че ще Преговаряме възоснова на документа в четири колони. Той обикновено се изготвя от съвета и представя становищата на всички институции. Споразумяхме се, че преговорите ще бъдат структурирани в блокове. В рамките на всеки блок ще се преговаря по определени членове. Първият блок по който ще се преговаря в началото на октомври, ще се отнася до стратегическия подход. След това ще преминем към тематичните въпроси. Въпросите за тематичната концентрация. В такъв формат ще се водят преговорите. последователността, определянето на блоковете, всичко това е само ориентировачно и привременно. Всеки от вас, който е участвал в преговори, знае, че могат да настъпят промени в хода на работа, но според мен трябва да започнем работа възможно най-скоро, работа на ниво институции. Председателският съвет на парламента реши, че отделните парламентарни комисии не могат индивидуално да поемат инициатива за пленарната сесия. Всички ще трябва да изчакаме решението на председателския съвет. Той ще ни каже кога да поемем инициатива за пленарната сесия. Защо? Защото си съвпадат преговорите за многогодишната финансова рамка и за законодателната рамка. Ние не можем да избързваме с решенията си преди да са приключили преговорите по една от двете теми, за да не се стига до неприемливи компромиси. Това е положението към момента. Споразумяхме се и за това преговорите да се председателстват от председателя. Когато той е възпрепятстван, ще го заместват докладчиците по регламента. През юли се споразумяхме и за още нещо, по което няма спор, а именно, че докладчиците след като се открият преговорите, ще докладват пред нашата комисия. Редовно ще получаваме информация от тях. Ще се възползваме и от работната група, която бе създадена преди време. Ще се възползваме от нея най-вече за постигането на по-добра координация на работата по различните регламенти. Така ще можем да постигнем пълна съгласуваност и последователност между отделните регламенти. Споразумяхме се и за това в рамките на преговорите за регламента за общите разпоредби да дадем възможност за участие и на докладчиците по други регламенти, ако това е необходимо ще решаваме в зависимост от конкретния случай. Преговорите за многогодишната финансова рамка се водят отделно. Кипърското председателство днес ще представи насоките за преговори. като няма да се упоменават конкретни цифрови данни. Цифровите данни ще бъдат обсъдени през ноември, на 22 и на 23 ноември ще се проведе извънредно заседание на съвета, посветено на многогодишната финансова рамка. Има известна опасност да се предложат съкръщения в бюджета това число и в бюджета за кохезионната политика. Но не веднъж сме изтъквали, че вече на два пъти са били съкръщавани средствата по кохезионната политика. Първото предложение на комисията бе под а, средствата заделени първоначално. През юли тази година бе направено допълнително предложение за съкръщения по техническите мерки и сега вероятно ще бъде направено трето предложение за съкръщаване на финансирането в сравнение с финансирането в настоящия период. През юни, възоснова на доклада на комисията ШУР, комисията взе решение да запази размера на средствата по кохезионната политика но вече са направени две съкръщения на финансирането, както казах, в разрез с предложеното от парламента. Всички ние трябва да поставим на дневен ред този въпрос – да се позовем на съвместното изявление на съвета, в което се изтъква, че кохезионната политика ще допринесе за излизане от кризата по пътя на инвестициите. Не е много логично в същото време да се предлагат съкръщения на финансирането по нея. В края на август Кипърското председателство също излезе със становище по този въпрос. Всеки път, когато разговаряме с председателството, трябва да наблягаме на това, че трябва да се отдели законодателния аспект от процедурата подаване на съгласие. Процедурата подаване на съгласие се прилага към многогодишната финансова рамка. Опитваме се да работим максимално бързо, така че и да приключим колкото се може по-бързо. Но на практика ще трябва да изчакаме цифровите стойности. ще можем да продължим работа след като бъде взето решение за конкретните цифрови стоености. Яна Обрехт. Аз искам да задам следния въпрос. Може би не съм разбрал добре, но може да ми помогнете да разбера каква ще бъде процедурата за триалога. Защото, доколкото знам, ние имаме преговарящ екип. Но, първо, Вярно ли е, че първо ще се преговаря за общия регламент? Другите докладчици ще бъдат поканени, ако е необходимо, на преговорите за общия регламент. Ние трябва ли да чакаме или преговорите са паралелни? Има ли някаква последователност първо общите преговори с покана към другите докладчици и второ другите преговори или тези два вида преговори тъкат паралелно? Благодаря за въпроса. По принцип, започваме по-рано с преговорите за общия регламент за да постигнем споразумение по основните въпроси, които могат да дадат отражение върху секторните или други по-частни е, разпоредби. Но, за съжаление, е, не можем да завършим първо едните преговори, след това да започнем другите. Все още търсим най-добрата комбинация и най-доброто разположение във времето на двата вида преговори общите и секторните. Разбрахме се с комисията, че в момента, в който започнат преговорите е по същество, във втората половина на октомври ще знаем по-добре кога ще се преговаря за въпросите, които ще засегнат и секторните преговори. Това е като цяло плъна и ще видим кога ще сме готови с най-важните въпроси за секторните преговори. Това първо. И второ, на всяка среща за водене на общи преговори – ще следим дали е необходимо да бъдат поканени и докладчиците по секторните въпроси. В момента чакаме предложенията. Секретарята ще ще разполага най-вероятно в началото на октомври с датите и с преговарящите екипи, така че трябва да изчакаме да порави малко търпение в момента. Като цяло търсим най-добрата комбинация в времето а, и най-добрия вариант за покана на докладчиците по секторните въпроси. Ще се постараем процеса да върви гладко, но днес не мога да ви кажа, че на 20 октомври ще бъдат е, е, поканени е, едни или други е, хора, защото все още няма, няма яснота. Това, което се опитваме да направим е да създадем добра координация. интуицията ми подсказва, че трябва да сме много прагматични. и ще поканим докладчиците по секторните въпроси, когато това е необходимо, за да могат те да слушат и да участват в разговорите. Но към момента все още се нуждаем от малко време, за да направим така, че е, процесът да започне да тече гладко. Има отвореност, има разбиране към е, нуждата за свързване на двата вида преговори но не можем да направим ни големи преговори с участието на всички. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Ще се спра само на един въпрос. Дебата за цифрите. Нещата ще се развият бързо след като съвета в началото на ноември представи цифри. Питам се, каква ще бъде нашата роля тогава? А, имаме междинен доклад Бълге Калфин. Каква е нашата каква ще бъде нашата позиция. В началото на ноември ще разполагаме с цифри, в края на ноември ще заседава съвета, парламента на пленарно заседание ще вземе позиция, но как можем ние да се подготвим? Можем ли да ускорим процеса? Можем ли да излезем с становище? Комитет, комисията по бюджет упражнява ли някакъв контрол. Можем ли ние да дадем някакъв принос, е, принос когато вече разполагаме с е, цифрите, защото нали, като цяло ние не, не разговаряме за, за цифрите. Може ли да ни дадете някаква информация? Председателката първо. Единствените цифри, е, които съществуват в парламента, са тези от комисията ШУР. Не можем да ги променяме на този етап. Второ, комисията. Комисията по бюджетните въпроси е, изготвя в момента междинен доклад, който ще бъде готов по някое време през октомври. Този междинен доклад има за цел да структурира и не е известно какъв ще бъде този. Многогодишната финансова рамка всъщност е регламент на съвета, а, и този, този регламент е доста ограничен. Той не съдържа някакви подробни цифри, съдържа само най-обобщени такива. Смятам, че на тази философия трябва да се подчинява и междинния доклад на комисията по бюджетните е, въпроси. Ако ако този доклад навлезе в, по- в повече бюджетни е, подробности, е, ще е, изпаднем в неизгодна ситуация. Смятам, че е, междинният доклад на Комисията по бюджета е, трябва да се подчинява на тази е, философия и да се движи в рамките на регламента на съвет. Но може да има някакъв а, анекс а, а, или нещо друго, затова трябва да бъдем много, много бдителни. А, трябва да, може би, да участваме в дискусията на комисията по бюджета, за да сме сигурни, че нашия интерес, интереса на нашата комисия ще бъде а, защитен. Не мога да кажа нищо повече. В контактната група, в която участвам, сме на този етап. Не разполагаме с повече информация. Това, което става ясно от изказванията на председателя на парламента и председателите на политически групи е следното първо трябва да гласуваме становището по многогодишната финансова рамка и след това да поставим цифрите в законодателната рамка. Така че първо трябва да изчакаме преговорите по многодишната финансова рамка да достигне до е, един е, етап, на който предложените цифри ще срещнат одобрението на е, парламента. Не, не може да се изключи ситуацията парламента да не е доволен от предложените от съвета е, цифри. Надяваме се това да не стане така. Но искам да насоча вниманието ви към още един въпрос. Може би трябва да се блокира многогодишната финансова рамка. Но трябва трябва да се, да се обърнем към правната служба да видим а, дали може да, а, да не изчакваме правната основа и дали бюджета за 2013 година може да, а, да се вземе, да, да, се, да се реши при някакво временно положение. Надяваме се за 2013 да имаме голям бюджет и да можем да продължим, но това не може да стане така, защото няма правна основа. Ще изчакаме комисията. А, ще изчакаме, извинете, комисара да пристигне. Нека сега да починем за, за 5 минути. 5 минути. Our... Uh, Уважаеми колеги, нека започнем заседанието с участието на комисар Хан. Имаме час и половина за разисквания, коментари и въпроси въпреки това, нека ви помоля, когато правите коментари или задавате въпроси, да бъдете максимално кратки. Не зная какво смята да сподели с нас господин комисарят. Надявам се, че това ще са важни и интересни въпроси, свързани с бъдещето на политиката на сближаване. Господин комисар, Надяваме се, че сте си починали добре и че имате достатъчно сили, за да се преборите с онези сред нас, които имат различни виждания за кохезионната политика. Давам ви думата. Благодаря, Данута. Добър ден на всички от мен. Е, след като вашата председателка ви призова да се изразявате кратко, ще се опитам да бъда кратък и аз. Надявам се, че ще успея. След вчерашното изложение на комисар Калас, искам и аз да споделя с вас някои мисли за бъдещето на механизма за свързване на Европа. Вече е казано и написано не малко по този механизъм, но и аз проявявам готовност да отговоря вашите въпроси. Говори се за небезизвестните 10 милиарда и за това какви правила ще се прилагат към тях. Дали това ще са правилата за кохезионния фонд. Трябва да се направи разлика между процеса на вземане на решения и процеса на реализиране. По неофициалния документ на комисията става ясно, че функциите и се отнасят най-вече до вземането на решения. Но що се отнася до конкретната реализация, то тя ще се извършва от органите и институциите по места. Не може да се делегира реализацията на европейските институции, особено във времена, когато те трябва да съкръщават броя на служителите си. Няколко думи и по още един въпрос. Поканата за представяне на оферти. Процедурата не се основава на принципа първият подал заявление ще е и сред първите получили финансиране. Има и още един проблем, който трябва да бъде преодолян, а именно липсващите трансгранични връзки в областта на транспорта, енергетиката и информационните и комуникационни технологии. Според мен има широки възможности за компромис, за постигането на приложимо решение, което да е удовлетворяващо за потребностите на всички. И на последно място, но не и по значение, е процедурата на вземане на решения тук в парламента. Искам специално да благодаря на председателя на вашата комисия, на всички ваши докладчици и докладчици в Сянка. Вие ви, наистина играете водеща роля няма да има проблем с намирането на решение по финансовия въпрос, както и на решение по същество, като се има предвид активната ви работа. Но нито аз, нито моите сътрудници можем на 100% да споделим вашите виждания. Радвам се обаче, че до голяма степен мненията ни си съответстват. Обединяваме се около едно становище във връзка с бъдещето на регионалната политика, което ме радвам широката подкрепа за въвеждането на кодекс за поведение, както и на принципа на многостепенното управление е много важно послание от страна на парламента, най-вече, що се отнася до преговорите с съвета. Приветствам най-сърдечно и това, че се обявявате категорично за необходимостта от поставянето на предварителни условия Що се отнася до общата стратегическа рамка, комисията през изминалите дни излезе с компромисно предложение – предложение за практическо решение за постигането на компромис между изискванията на съвета и на парламента във връзка с нормативната уредба под формата на регламенти. От друга страна има и някои моменти, за които трябва да се осигури по-голяма гъвкавост към тях, би била по-приложима процедурата на делегираните актове. Трябва да постигнем баланс между регламентите и делегираните актове. Надявам се, че ще можем да се споразумеем за компромис по този въпрос. Ще се спра и върху няколко спорни въпроса. Не искам да оставате с впечатлението, че в три четвърти от изложението си ще се съсредоточа върху темите, по които сме на едно мнение. Но ще се спра върху един момент, който е в сърцевината на реформата, а именно тематичната концентрация. По този въпрос са внесени различни предложения, взети са редица решения, И що се отнася до позицията на парламента по този въпрос, то може да се каже, че този приоритет до някъде бе разводнен или е, може да бъде разводнен. По време на разискванията комисията показа достатъчна гъвкавост – във връзка с включването на информационните и комуникационни технологии, във връзка с тематичните приоритети, както и по отношение на факта, че някои елементи от областта на транспорта, като енергийната ефективност и енергийния аспект като цяло могат да бъдат взети предвид. Ако се стигне до предлагането на допълнителни приоритети, то в крайна сметка няма да постигнем нищо. Поставили сме си една обща цел, а именно да провеждаме една силна политика в полза на гражданите, политика ориентирана към резултати и вписваща се в контекста на стратегията Европа 2020. И ако искаме да постигнем тази си обща цел, то трябва понякога да направим един сравнително болезнен избор, да се съсредоточим само върху определени теми. Ако прекалено разширим обхвата, то няма да постигнем нищо. Най-добър резултат може да се постигне от един парламентарист, ако той залага на интересите на избирателния си район, като същевременно се запита дали тези интереси са в полза на общия интерес. Можем да кажем, че ако нещо е в интерес на Европа, то то е в интерес и на вашите избирателни райони. И като имате предвид това, ще ви призова през идните седмици още веднъж конкретно да разгледате темата. Предложено е да се извърши общо програмиране, всички фондове да извършват работа по една приоритетна ос. Това звучи много примамливо, тъй като на пръв поглед ни отвежда в посока упростяване, но според мен ще се постигне тъкмо обратният резултат. Фондовете са различни и ако за един и същи проект обаче се използва финансиране по различни фондове, то се увеличава вероятността от грешки. За да не се допускат такива грешки, трябва да се засили управлението, да се прилага по-строг контрол. А именно това се опитвахме да избегнем. Опитвахме се по време на текущата работа да засилим управлението. От това обаче могат да проистекат грешки. За това ви моля да преосмислите стратегията си. Комисията е готова да разговаря с вас. Един последен момент, на който искам да ви обърна внимание, защото предстои да бъде обсъден, е следният. В рамките на вашата процедура за вземане на решение се отчитат много въпроси за управление на финансите и системите за контрол. Предложенията на комисията отразяват работата на парламента най-вече във връзка с разискванията за освобождаване от отговорност. А що се отнася до засилването на контрола, то това е заслуга на моята предшественичка. Изготвяне още в началото на периода план за действие, който дава възможност за много устойчиви мерки. Такива мерки вече са били предприяти. Процентът на грешки от изминалите години показва, че мерките са били ефективни но все още не сме стигнали до края на процеса. И в този смисъл трябва да се разглеждат и правилата, които предлагаме. Призовавам ви да ги подкрепите. Още нещо, което е много важно, най-вече във връзка с вече очертаните становища на съвета, е свързано с финансовите инструменти. Смятаме, че трябва да се разшири обхвата на продуктите и на размера. Крайната ни цел трябва да е финансовите инструменти бързо да достигнат до крайните бенефициенти. В рамките на текущия период установихме, че се създават фондове, предвижда се финансиране по тях, но по редица причини крайните бенефициенти не достигат до финансиране или го получават в много ограничен размер. Затова за следващия период се предлага ограничение в времето, така че крайните потребители действително да могат да се възползват от инструментите за финансиране, например под формата на заеми. Призоваваме и за по-добро разходване. Трябва да се установи дали в края на съответния период средствата действително са разходени. В съвета се правят предложения за това в определени области в края на периода до една трета от средствата да не трябва да бъдат разходени, тъй като понякога това не е възможно. Аз съм против такива предложения. За да могат средствата да достигнат до крайните бенефициенти, трябва да предприемем и необходимите организационни мерки. И мисля, че тук парламентът и комисията трябва да работят заедно. Би било наивно от политическа гледна точка настоящите разисквания по многогодишната финансова рамка и връзката и с бюджета да не се вземат под внимание. Има единно становище на Комисията по регионално развитие, парламента и комисията. Комисията е под предложеното, извинете, от комисията е на границата на това, което е изискал парламента. Не е възможно да се правят допълнителни съкръщения. Постоянно говорим за гарантирането на растежа и работните места. Нека ви припомня, че в почти половината държави членки, в 13 държави членки, финансирането по структурните фондове съответства на една трета от публичните средства. В 6 държави членки тази стойност е 60%. С други думи, тези средства са много важен източник на инвестиции, под формата на публични средства и се отразяват благоприятно и върху економическото развитие на други държави членки. Много е важно в рамките на преговорите, на разговорите да обръщаме внимание на това трябва да поставим на дневен ред и е, стратегията Европа до 2020 година. В нея са залегнали много и ясни цели. Финансирането трябва да допринесе за постигането на тези цели в общо 271 региона. Двете цели на регионалната политика – намаляване на разликите в економическото развитие и осъществяването на общоевропейски проекти се отчитат в цялостната структура в размера на заделените средства. И ако се стигне до съкръщаване на финансирането, така както се намеква в документа на Кипърското председателство, то ще е много важно и ясно да заявим, че съкръщенията трябва да се правят равномерно, а не за сметка на една или друга област. Трябва да внимаваме, така че да не се стига до политика на принципа разделяй и владей. Благодаря ви още веднъж най-сърдечно за извършената през изминалите месеци работа. Внесени бяха стотици предложения за изменение и допълване на текста. Възхищавам се на постигнатото от докладчиците. Те успяха възоснова на тези стотици предложения да изготвят общо становище, за което най-сърдечно им благодаря. Но има още някои моменти, по които трябва да проведем разискване. Започваме тристранните разговори, което е добре. Пред нас има още дълъг път, който трябва да извървим, но като цяло сме поели в правилната посока. Have... Oh, Благодаря, господин комисар. Никой ли не иска да се изкаже? С кого да започнем? С координаторите ли? Може да започнем с вице-председателите. Никой си иска думата. Е, кирия Петропе, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Благодаря, господин комисар, че сте сред нас днес. Благодаря ви, че дойдохте да дискутирате с нас. Искам да обърна внимание на четири момента. Първата точка е много важна, особено в тези времена на економическа криза. Както казахте, парите трябва бързо да стигнат до е, крайните потребители. Трябва да има конкретен резултат е, сред малките и средни предприятия. Какво се установява не за Гърция? Мисля, че вие се занимавате с този въпрос. Наличните пари в крайна сметка не стигат до малките и средни предприятия, защото продължаваме да разглеждаме тези въпроси по-старому. Тоест, когато се разглеждат проектите на малките и средни предприятия, трябва, разбира се, да се види какви са им проблемите и дали тези проекти са осъществими. И 90% по тази причина всъщност се отхвърлят. А когато се приемат проектите, е, те пък не могат да а, е, ги осъществят, защото парите се получават след година-две. Абсолютно необходимо е в Европейския съюз да сменим тази процедура, защото наистина парите никога няма да стигнат до а, е, крайния потребител. И сега наистина малките и средни предприятия дори не могат да работят, защото нямат, не разполагат с тези средства – сега говорим за периода 2014-2020. Много често сме говорили за факта, че данните, които използваме за категоризацията на развитите и по-слабо развитите региони, не са добри. Не са правилните. Ако отчетем последните данни, рискът е това категоризиране да бъде устаряло. Тоест да се използват данни или от преди кризата, или от в началото на кризата. това ще има отрицателни последици върху е, категоризацията на регионите. Още нещо, за което сме говорили тук. Тази категоризация на регионите възоснова на данни от 2009 година се оказва неправилна, защото кризата много промени положението. Трети момент, който също който също е важен. За следващия програмен период регионите ще играят по-важна роля, когато се говори за регионално развитие именно, се налага самите региони да подписват тези споразумения за партньорство, а не само държавата членка да ги подписва. Така че когато комисията утвърждава някаква регионална програма за даден регион, трябва да получи становището от регионалните власти. Трябва да има някакво съвместяване, някакво съгласуване, някакви договори с тях. Не може централната администрация да решава вместо тях и без никакво включване в процеса за взимане на решение. И последният ми въпрос в такава криза финансирането трябва наистина да се увеличи. Това именно иска Европейския парламент. Не може тази политика на съкръщение да продължи да се води по този начин. Така просто няма да се справим с проблемите, които преживяваме в момента. Трябва да се постави ударението върху собствените ресурси на Европейския съюз и да се опитаме да намерим повече именно собствени средства, а не да се съсредоточаваме единствено върху съкръщенията в бюджета и да отпускаме по-малко кредити. Трябват повече обществени пари, защото иначе наистина няма да се справим с кризата и ще вървим в неправилната посока. Виждате какво се случва в Гърция. В крайна сметка там се наруши цялата търговия и обществото не тръгна на добре. Благодаря. Ламберт Ван Нистелрой. Заповядайте. Надявам се, че ще дадете пример за кратко изказване. Благодаря. Хубаво е да почувствам каква е атмосферата след е, гласуването. Да ви разкажа накратко какво се случи тази сутрин. Тази сутрин гласувахме един документ относно общата политика по рибарството. По повечето изменения имахме 20 за, 19 против е, и други подобни. Бяхме като риби, плуващи в различни посоки. Отдавна е нашето сътрудничество с Европейската комисия, с координаторите и така нататък. И целта е да тръгнем в една посока. Моята цел, целта на Констанца беше да наложим десетте неща, които са най-важни за нас. Както каза комисаря, той не е на 100% съгласен, но нещата върват в правилната посока. А, нека сега се спра някои неща, които вие казахте. Нека да вземем тематичната концентрация. Ние желаем да запазим този интегриран а, е, подход, да запазим е, задължението, е, което да ни накара да пренасяме е, енергия. Това, което обаче наистина искаме да постигнем е гъвкавост. Защото това е пътя. Ние не искаме да се отклоним от пътя на е, тематичната концентрация, но нека да дебатираме. Аз съм напълно убеден, че това трябва да е така. И когато слушам какво казват а, е, държавите в а, е, съвета, а, мисля, че трябва да работим за общите положения, които сме договорили, които вие представихте. А, второ, относно новите иновативни инструменти. А, аз много се радвам, че в а, финансовия регламент а, те са силно застъпени и ние заедно с а, а, комисията вървим в тази а, а, посалка. Защото целта е бенефициентите да могат да се възползват от, един по, от една по-бърза процедура с по-ясен край. В момента наблюдаваме как банките в Гърция не правят нищо. И единствените пари, които текат в Гърция, са парите от а, Европа и Гърция използва инструментите на, на Европа. Това е положението в страните в криза. И последният ми коментар е следния. Какво става в държавите? Парламентът говори за партньорство, за децентрализирани органи. Това е изключително важно и ще бъде изключително важно за следващата половин година, за следващите месеци. Ние очакваме всички страни членки да представят своите програми, да представят своя подход и може би можем в, в хода на този процес да обединим нещата, да ги сближим по един възможно бърз начин. Виждаме обаче, че сега страните членки бяха поканени да започнат работа. Тази работа започва в някои части на Европа. Нека да не дебатираме за това дали ще има достатъчно средства, защото средства ще има и за политика сближаване, и за всички останали е, е политики. Пари ще има, но Нека гражданите, представителите на регионалните и националните парламенти да разберат, че това е най-важната инвестиционна политика за растеж и работни места. Много се радвах да чуя това, което каза комисаря, така че нека да преговаряме Констанца Креве. Благодаря, Данута, Благодаря, господин комисар. Много се зарадвах да чуя, е, че е, в много отношения нашите позиции са близки. Надявам се нещата, за които говорихте, където все още има проблеми, е, да бъдат решени по добър начин, защото аз не виждам нито един въпрос, по който да е невъзможно да сближим позициите си. А, мисля, че факта, че ние работим много добре заедно е важен за преговорите в съвета, защото съвета е по-трудният партньор. Още повече, че съвета все още не е, е взел решение по много въпроси, все още е, не е дал мандат за политиката на сближаване. Искам да засегна още следните въпроси. Вие първо говорихте за инструмента за свързване на Европа. Много се зарадвах да чуя, че има голямо място за постигане на компромиси. По време на гласуването през юли ние ясно показахме, че ще търсим компромис, но искам още веднъж ясно да подчертая, че а, а, регламента за общите разпоредби е основата, на която ще трябва да преговаряме. Този регламент задава а, рамката и ще трябва да преговарям заедно с Ламбърт а, и с вас и с другите членове на комисията. Трябва да намерим общ път, защото е ясно, че съвета иска да се изпокараме до такава степен, че а, а, механизма за свързване на Европа да не бъде създаден и да се спестят тези 15 е, милиарда. Ние ясно трябва да заявим, че ние желаем този е, механизъм да е, бъде създаден, но не просто някак си, а по начин, по който ние желаем. Днес в е, комисията по бюджета се гласува правилника за бюджета и ако правилно си спомням на пленарното заседание през октомври ще приемем този е, документ. По този начин можем да наваксаме някои от нещата, които не са гласувани в е, регламента за общите разпоредби. Няма да има голям проблем от наша страна. новите финансови инструменти са много, са, са, са много важни и те ще помогнат да се сближат позициите на двата лагера, тези, които са за по-добро изразходване на средства и тези, които са за политиката по сближаване. Когато преговаряме за финансите над нас като Дамоклев меч, виси следния въпрос. Бюджетните преговори за 2012 бяха доста тежки по отношение на средствата за политиката по заближаване. Е, е, ясно. Ясно е, че съвета не беше готов да предостави достатъчно бюджетни кредити за плащане. А, що се отнася до бюджета за следващата година, имате ли информация дали ще има проекти, които ще се провалят, защото не могат да се реализират плащания към тях, тъй като съвета не желая и не може? И по този начин ще изпаднат в трудности цели региони, а, тъй като или не се одобряват техните проекти, или, или те не могат да ги реализират, защото просто парите не са на лице в европейския бюджет. Моля, кажете няколко думи по този въпрос. Рамона Манеско. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru... Искам да ви поздравя, господин комисар, за думите, които чухме. Няма да повтарям това, което се каза, но ще продължа там, където свърши госпожа Крея. Проектите и програмите, които са одобрени и още не са осъществени, са а, важните. Говоря за програми като Еразъм за представители на местни общности и други подобни. Ние непрекъснато говорим за подкрепа, говорим за това, че ще подкрепяме а, местните органи, само че това трябва да се направи на практика. Е, много е жалко, че не успяхме да реализираме този проект, проекта е Разъм за регионите изготвиха проектно е, предложение, подготвиха се, интересуваме кога ще успеем да осъществим на практика проекта. Той е изключително полезен. Господин Оди. Аз Искам да оставим време на комисара да може да отговори на всички въпроси, особено за финансовата рамка, защото това е много важно. Чуват се всякакви слухове, включително и до това, че ще се Кратят всички придобивки в Европейския съюз, именно в областта на сближаването. Мисля, че трябва да правим солидарност тук в парламента и накрая да определим наистина кой е политическия прак, под който наистина ще се окаже, че всичко е под въпрос. Мисля, че парламента в такъв момент ще трябва наистина да поеме отговорност. Благодаря. Thank you, Олджи Власак. Олджи Власак има думата. Господин комисар, Много се, много се радвам, че можем да говорим за политиката на сближаване с вас. А, а, искам да заостря още веднъж вниманието върху коментара, коментара на госпожа Крел. Вчера говорихме с комисара Калас и за съжаление а, неговото поведение е, показва, че той не е склонен много да приеме нашите е, идеи. Това, което се каза обаче, беше много важно, че трябва да се засили ролята на органите на местните самоуправления. Интересуваме дали смятате, че правителствата трябва да сключват вътрешен договор в хода на подготовката на това партньорство. Що се отнася до териториалното измерение, то все още не получава достатъчно подкрепа и зависи от решенията, които ще трябва да се вземат от на страните членки. Какви са вашите препоръки към страните членки? господин Омържи. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, мисля, че няма да сме прекалени песимисти, ако просто сме загрижени за регионалната политика. Имаме усещането, че фондовете за сближаване и структурните фондове се превърнаха в един вид кашкавал с дубки, в които се гребе за други политики и понякога дори за други цели. Ще ви дам два примера. Единият е, го разисквахме вчера, именно механизма за свързване на Европа. 10 милиарда. Мисля, че е много важно принципите, които стоят в сърцето на регионалната политика, да бъдат съхранени и да бъдат изпълнени в използването именно на тези 10 милиарда. Втория пример, предмет на устен въпрос, впрочем, от нашата комисия на пленарно заседание, засяга въпроса за използването на структурните фондове за финансирането на политиката за растеж. Днес се разпространява идеята, че структурните фондове не се използват добре и съответно се взимат милиарди от регионалната политика за финансиране на други цели. И тук ми се струва, че е много важно да ни се дадат гаранции, че при използването на тези кредити целите на регионалната политика ще се спазват. Така че нито един регион крайна сметка да не бъде в е, излъган чрез е, тази липса на кредити. Третата ми бележка, то е едно усещане, може би е погрешно, но аз имам усещането, че общата селско-стопанска политика е, е свещена. Не знам дали не ще има намаляване на бюджета в рамките на общата селскостопанска политика, обаче отбелязвам, че се насочваме към бюджетни, сериозни съкрещения в регионалната политика. И ми се струва, че тук е направен известен избор, който за нас е неприемлив, поне аз като член на тази комисия не го приемам. Благодаря. Господин комисар, може ли да коментирате? Ако не засегна някои въпроси, това ще означава, че съм напълно съгласен. Да започнем поред. Много се радвам, че направихте изменения относно финансовите аспекти. защото е важно не само да бъдат обособени фондове, но и средствата да достигнат до крайния потребител. Доколкото разбирам, ние вече сме закъснели, тъй като са подписани стотици договори, ние не можем да започнем нови преговори по тях е, за, за в бъдеще трябва да направим така, че средствата да достигнат до онези, за които са предназначени, например, малките и средни а, предприятия. През февруари-март се публикуват от Евростат а, цифри за регионите за един период от две години назад. Националната статистика, е, от националната статистика взимаме резултатите от предходната е, година. А, а за регион, а, е, а за регионите статистиката от последните три години. Това е процедурата, която обикновенно прилагаме. Това мога да кажа за е, статистиката. Какво означава това за регионите? Е, статистиката от е, по последната година ще има малко отражение върху е, решенията за следващата. Така че аз очаквам малки измени за Гърция, например, що се отнася до отношение, съотношението между регионите. Многостепенното управление включването на регионите по този въпрос следното. Първо, комисията трябва да се е, съобразява с е, правната структура на страните членки но това е фиксирано в е, регламента. Там има текст за многостепенното управление. И, е, и ще видим по какъв начин и до каква степен страните членки ще спазят е, тази е, разпоредба. Това означава, че регионите, съответните местни власти и неправителствени операции, е, организации ще бъдат включени в е, планирането и в договорите за партньорство. Що се отнася до изказването на Ламберт, следното. Концентрацията и интегрирания подход не са в противоречие. Комисията предлага меню от три ястия, а не от 6. Ето това е иллюстрацията на нещата. Тоест, регионите и страните членки имат свободата да избират. Това може да се окаже предизвикателство. Винаги е предизвикателство в политиката, вземането на решение. Би могло да бъде по-лесно да имаме шест различни цели, за да могат те да покрият различните интереси в региона, но в крайна сметка това ще е разводни цялата концепция на тематична концентрация. Има тематични цели, но регионите и страните членки носят отговорността за това да направят избора на тези тематични цели. Що се отнася до инструмента за свързване на Европа, мисля, че всичко е ясно. Като член на Европейската комисия, отговаря за регионалната политика, аз смятам, че трябва да намерим подходящото решение защото идеята на механизма за свързване на Европа се споделя от голямо мнозинство в парламента, в комисията и в съвета, така че трябва да намерим решение, което, което да отговаря на всички интереси и на всички въпроси. Смятам, че това е възможно да се направи. Що се отнася до плащанията, да, действително, ние продължихме. Е, и прехвърлихме една значителна сума в размер на милиарди към следващата година. Можем да започнем плащата за 2012 през а, април, тъй като през първите три месеца извършвахме плащане от пред... на предходната година. Има голяма вероятност да увеличим размера на сумата, която трябва да бъде прехвърлена. И ако няма допълнителен бюджет за тази година, ще стане така, че ще прехвърляме едноцифрени или двуцифрени суми в милиони към следващата година. В милиарди, извинете. А, това ще даде, разбира се, отражение, тъй като проектът все от някого авансово трябва да се финансира. А докато постъпи плащането, този, който е финансирал авансово, трябва да обслужва заема, който е взел за това. Така че ние просто трябва да се придържаме към това, за което сме се разбрали през изминалите години. Еразъм за а, местното равнище. А, никак не е лесен въпроса. Проектът звучи убедително, имаме трудности с осъществяването на практика. Договорихме се с регионите за един стъпков подход, постепенен подход. Мисля, че следващата година ще можем да започнем с първите дейности, които предлагат на местните общности възможността да обменят помежду си опит. Що се отнася до договора за партньорство, каз, всичко се каза. Териториалното измерение, ITI, няма конкретни разпоредби за страните членки. От тях зависи, от градските структури зависи по какъв начин ще изразходват средствата в, в този интегриран а, подход. Искам сега, казва председателката, да приключа списъка с желащите да се изкажат. Осем души са поискали да се а, е, изказат. А ще трябва да се ограничите в рамките на 3 минути, за да може комисаря да има 15 минути да ви отговори. Господин Бексайра има там. Obrigado, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, в предложението ви за регионално сътрудничество няма изобщо внесено възможност за крайно отдалечените райони да бъдат допустими за трансгранични проекти. За разлика от това, което казахте, господин комисар, по време на едно заседание в Страсбург, с представителите на регионите, т.е. с депутетите от тези региони, именно крайно отдалечени. Сега, по въпроса за критерия от 150 км става ясно, че, например, Асорските острови, където сте бил миналия уикенд, се изключват автоматично за следващия програмен период от 2014 до 2020 година а става въпрос за най-важното изменение на териториалното сътрудничество. Защото ако говорим за дял от бюджета, именно тази дейност заема най-големия дял. Съобщението на комисията за стратегическото бъдеще за тези райони казва, че там се иска облегчаване и улесняване на условията, когато разстоянията са над 150 км. Това означава, че съобщението е в противоречие с вашето предложение за регламент. Защото всъщност искате да облегчавате, но изключвате. И така, имам писмен въпрос към комисията, защото искам това да се уточни. Все пак, тук става въпрос за два различни факта. Миналата седмица получих този отговор, където се казва, че комисията наистина е готова да подпомага крайно отдалечените райони, когато е, морските граници са с разстояние над 150 км и в рамките на тристранна среща, но не вижда никаква необходимост от промяна в предложението. Въпросът ни е ясен. Как е възможно комисията в един документ, който идва след законодателното предложение, да каже, че е готова за такава възможност, т.е. облегчаване, улесняване на, на това трансгранично сътрудничество, а сега да ми се отговори по този начин. Да, иска, готова е, обаче този въпрос няма нужда да бъде включван в преговорите. Когато се подписва една разпоредба в договора, тя не може да бъде в противоречие с договора. Според нас тук липсва всякаква логика в предложението на комисията. Не може да се каже от една страна, че не, няма да улесняваме сътрудничеството в законодателния документ и след това да се каже в съобщението, че ние сме готови да разгледаме този въпрос и след това в писмения отговор – да ни кажете не, не е възможно отново. В крайна сметка позицията на комисията явно много променлива. Аз просто не разбирам, комисарят би могъл евентуално да разясни. Благодаря. Yes, uh, uh thank you. Uh, uh first... Яна Обрихт. Благодаря. Първо, нека изразя удовлетворението си от това, че комисията съвсем наскоро започна преговори в рамките на триалога. С изявлението си всъщност ни информирахте за позицията на комисията по време на преговорите, което е много полезно за нас. Дава възможности за маневри и на двете страни. Пожелаваме ви всичко най-хубаво по време на работата по инструмента за свързване на Европа. Сигурни сме, че ще направите всичко, което е по силите ви. Въпросът е какво е по силите ви. Що се отнася до приоритетните проекти и трансграничните проекти, за нас няма проблем. Проблем за нас представлява методът, но ние сме готови да постигнем компромис при условие, че се вземат предвид националните пакети. Въпросните 10 милиарда са средства по политиката за сближаване. Повтарям още веднъж, нямаме нищо против целите, но имаме нещо против метода. Не е допустимо да се изваждат средства от националните пакети, поне на начален етап. Надяваме се, че ще постигнем компромис по този въпрос в разговорите с комисията. Вторият проблем е свързан с инфраструктурата за по-развитите региони в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Призовавам ви да направите предложение за решаването на този проблем. Още от самото начало комисията заяви, че ще се осигури основна инфраструктура за предоставянето на основни услуги, но от самото начало не бе ясно какво се включва в обхвата на основните услуги. парламентът изразява мнението на гражданите във връзка с включването на по-развитите региони в обхвата на регламента. Всички ние напълно сме съгласни с това, че трябва да се установи много силна концентрация. Изцяло сме за концентрацията. Отбелязахте, че е по-добре да се предложи меню с три ястия, а не с 6. Ние дори бихме казали, че е по-добре да се предложат две. Особено като се има предвид, че сме в положение на криза, трябва да се прояви гъвкавост. Гъвкавост по отношение на концентрацията. Нека дадем възможност на управляващите органи и на крайните бенефициенти да определят приоритетите си, като много добре се обосноват. При всички положения обаче, още в самото начало трябва да заложим на тематичната концентрация. Тематичната концентрация трябва да бъде уредена подобно в различните регламенти, регламентите за отделните фондове. защото в противен случай ще е доста трудно за крайните бенефициенти. Трябва по време на преговорите поне да се опитаме да постигнем еднакво ниво на тематична концентрация във всичките регламенти. Шампион в областта на тематичната концентрация е Европейският социален фонд. Договорите за партньорство се основават на на пет фонда по общата стратегическа рамка. Това включва и програмите в областта на селското стопанство ако всички оперативни програми се финансират по пет фонда едновременно, то за това се изисква координация. Не искам да ви критикувам, но само да ви обърна внимание на този проблем, който е сложен. Какво ще се случи, ако не се постигне споразумение за финансовата перспектива? ако след 2013 година нямаме правно основание? Какви ще са последиците за политиката на сближаване? Не искам да провокирам политически дебат, но трябва да допуснем и тази възможност. Трябва да я допуснат и колегите ни от Комисията по бюджета. Какво ще се случи, ако не се постигне споразумение за финансовата рамка? Ще се въведе принципа на временните 12 -тини или нещо друго. Ако нямаме правно основание, това ще се отрази неблагоприятно върху политиката на сближаване. Трябва да знаем какво ще последва, ако не се споразумеем за финансовата перспектива. Корнелия Ернст. Позволете ми да помърморя малко за това, че като че ли сме като зайчета изправени пред змия. Седим и чакаме да видим какво ще стане. Говорим постоянно за растеж, за това, че трябва да се стимулира растежа в редица държави и същевременно съветът предлага съкръщения. Въпросът ми към господин комисаря е само един и то е следният – Знаем какви са били преди основанията на държавите членки за съкръщения. Но какви са основанията за съкръщения в финансирането сега? Подобни съкръщения биха били контрапродуктивни, като се има предвид, че всички държавни и правителствени ръководители се обявяват за растеж, за план Маршал за Европа и така нататък. Какви са, като се има предвид всичко това, основанията за съкръщение. И това, което спомена преждеговорившият колега, не е просто фикция. Има реална вероятност. Какво е положението в съвета във връзка с многогодишната финансова рамка? Има и още нещо във връзка с тази рамка, а именно макроекономическите условия. Парламентът решително им се противопостави и успя да се пребори. Но знаем, че съветът е на различно становище. Още един коментар за механизма за свързване на Европа. Искам наистина да се предостави финансиране и то така, че да не изпадат по-малките държави в неблагоприятно положение. трябва да се предвидят такива условия, че финансирането да не е в ущърп на по-малките държави. Луиш Сантош. Благодаря. Поздравявам комисаря, който миналия уикенд е, ми дойде на гости и можа да посети някои острови. Но накратко искам да кажа, че Съвета напомни, че трябва да се търси устойчив растеж и е, резултати в политиката за включване. Но след това, това беше през юни, след това през август се оказа, че наистина трябват съкръщения, че всички е, пера в бюджета трябва да бъдат е, намалени, а ние считаме, поне в нашата комисия, че не могат да бъдат съкрещавани средства за политиката за сближаване. Иска ми се комисарят да коментира това положение, защото си спомням много добре каква е Лисабонската стратегия. Там се каза, че 2010 година европейската економика трябва да бъде най-силната економика в света. И си спомням също така много добре, че при изпълнението на политиките или при тяхното неизпълнение, в крайна сметка се оказахме в една от най-дълбоките кризи. Вярно е, че повече разискваме парични въпроси, но в крайна сметка злото се намира именно в макроекономическия дисбаланс в Европейския съюз. Заради него именно сме с такъв външен дефицит Именно за това политиката за сближаване е на централно място в европейския пъзъл и не бива да се поставя под въпрос този централен момент. Разбира се, че ние можем само да изразим съгласие с това, което вие твърде, твърдите. Когато нещо е в полза на държава членка, то е в полза на Европа и обратното. Но когато нещо обслужва един регион, то също обслужва Европа. То също е за благото на Европа. За това искам да ви задам въпрос, свързан с механизма за свързване на Европа. Идеята е наистина да се сближат най-отдалечените региони. Но тези най-отдалечени региони, те ще бъдат ли включени в механизма? Благодаря. Сега колегата Мацони. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че сте сред нас. Сега във връзка с нашия метод на работа за в бъдеще, се питам дали не е редно да поговорим и по програмата, която си бяхме е, насрочили през юли, т.е. блоково и а, е, чрез контакти с всички докладчици за всеки един от регламентите, а не да а, е, разделяме работата. Защото имам усещането, че сега в момента точно това се случва. Ще се разделим по регламенти. Общия регламент в крайна сметка ще а, е, подаде основата за всички отделни регламенти това го видяхме и когато разгледахме измененията по сектори и всеки път наистина установяваме, че връзката е много тясна с общия регламент. Така че методически е много важно да не разделяме работата и да не разделяме контактите по регламенти, а да работим блоково. Сега, без да задам отново въпросите, все пак искам да подкрепя колегите, които изразиха загриженост за механизма за свързване на Европа и фондовете, които ще се използват за него. Вие явно сте готов да дискутирате по време на преговорите, но на мен ми се иска да стигнете по-далеч. Т.е. искаме ясна позиция от ваша страна. Вчера комисаря Калас отговори на нашите коментари и съображения много ясно. Каза, ето това е моята позиция, това ще защитавам. Сега искам да разбера каква е точната ваша позиция, комисар Хан, във връзка с правилата за използване на ресурсите, които се отнемат от Кохезионния фонд. Сега, по тематичната концентрация. Напълно съм съгласна с вас, господин комисар, когато казвате, че е много важно да не се отваря сега пазара на всички изисквания и да има някакво търгуване с всички възможни изисквания. Нека да си останем наистина в тематичната концентрация. Аз самата искам да си останем в перспективата на Европа 2020, но бих искала да разбера каква е вашата готовност тук да дискутираме именно каква свобода на действие имаме и във вашите, в рамките на вашите правомощия, защото става въпрос за това да се очертаят кои са темите – и да се установят тези теми. А това е доста политически въпрос. Съответно, настъпват изменения от страна на депутатите, ние си даваме мненията и се очертава известна свобода на действие, която е свързана с политически избор по целите за Европа 2020 година. Какъв ще бъде също механизма за контрол, за да се намалят грешките, за да се намали процента грешки? Иска ми се във връзка с този механизми за контрол да разбера малко по-подробно. Дали комисията осъзнава ясно каква е ролята на тези механизми за контрол? Това се видя в предишния програмен период тези механизми доста осложняват нещата. Разбрахте, че потоците всъщност не са толкова гладки. Прекалено бюрокрация, прекалена сложност, които имаха много силно отрицателно въздействие, според мен, върху е, крайния резултат на програмния период. И накрая, как ще се включат регионите? Вие го казахте, господин комисар, добре го казахте. Не трябва да се минава от отвъд рамката на, на конфигурацията държави членки. С тази институционална конфигурация ние можем да се съгласим, обаче програмирането е свързано с териториите. Програмирането е по зони. Следователно, в самото програмиране трябва някакси да се включи този субективен елемент, свързан с самите региони. Дори да кажем, че не региона официално ще може да действа от страна на държавата, е много важно региона да може да участва на различните етапи на програмиране. Много е важно на всеки етап да се уточнят именно правомощията на регионите. Защото аз съм убедена, че Срещнатите трудности в различни държави, включително и в Италия, в моята страна, показаха, че много трудно могат да се постигнат целите, именно защото на етапа на програмирането на стратегическите цели регионите не участваха. Точно за това е много важно те сега да присъстват в този процес. И е много важно всички е, отделени ресурси, да се съоточат върху целите, а да се ограничи тяхното повторно използване другаде. Много от разходите на регионите в Южна Италия, например, се прехвърлят. И съответно стават налични за централната администрация, на правителството и правителството ги използва не за Южна Италия, а за други цели. Вярно, хубаво е, че все пак този ресурс се използва от държавата, но би било още по-добре ресурсът определен за определен регион не да се преразпредели по съвсем различен начин, а именно за региона. Благодаря. Господин комисар, още четирима колеги следва да се изкажат. Ще отговорите след като всички приключат ли или да прекъснем сега? Добре. Господин Бощинаро. Flexibility was not always the case. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че е, дойдохте. Имам няколко въпроса. Първо, миналата седмица в Страсбург председателя Барозо изнася впечатляваща реч за федералния модел. Федералната система обаче може да работи единствено на принципа на солидарността, а политиката по сближаване е паролата за а, това. Второ, недостатъчният бюджет за политиката а, по сближаване само ще застраши сближаването и идеите на господин Драмасо. Парламента и комисията играят решаваща роля. Те трябва да седнат и да преговарят преди да влязат в триалог с съвета. А, много се радвам да чуя, че вашия подход е толкова положителен и толкова добър за предстоящите преговори. Какво ще кажете по въпроса за подобряване на административния институционален капацитет в страните членки? Защото при недостатъчен такъв капацитет и най-брилянтният модел ще се провали и голем, е, големи групи от граждани на Европейския съюз ще бъдат всичко друго, но не и проевропейски настроени. Аз съм убеден, че ще можем в рамките на новата многогодишна финансова рамка да насочим развитието в положителна посока по отношение на механизма за свързване на Европа. имате подкрепата на нашата комисия и с вашата откритост, мисля, че ще може да обединим подхода на Диджимов и на нашата комисия. Аз съм убеден, че това е възможно и всички от нас са готови да ви сътрудничат. И накрая Бих искал да благодаря на комисията и на вас лично за начина по който DJ Regio работи с нас при изготвянето на докладите и при намирането на необходимите компромиси. Благодарим за политическата подкрепа през юли. Мисля, че сме на прав път за бъдещите преговори. Надявам се да продължим да работим по същия начин. Ние сме ваши лоялни партньори отговори. Благодаря. Господин Гудманис. Бих искал да говоря за два риска, господин комисар. Първо, как да се борим за средства, защото без средства няма начин да работим за добрите политики. Знаете, че неформалната среща в Кипър относно следващата многогодишна финансова рамка преминах изключително недов... незадоволително. Там беше записано, че средствата трябва да бъдат намалени. Предложението на комисия вече предлага 6% по-малко за многодишна финансова рамка без е, механизма за свързване на Европа, който не е част от политиката по сближаване. настоява се е, е, намалението да бъде с 5% с 100 милиона, тъй като 1 трилион е целият бюджет. Въпрос е откъде да бъдат намерени тези 100 милиарда. Трябва да намерим компромис между 5% на комисията Шури и другото екстремно намаление, което се предлага. Какво става с бюджета за следващата година? Съвета предлага да се намалят 5 милиарда от бюджета, което е доста доста повече от 4%. Е, е, На къде, в каква посока гледат онези, които режат е, бюджета? В случай, всек случай не към сближаването. тези, които искат да урежат бюджета, възнамеряват да не изплатят поети, поетите задължения. Само 65% от тези задължения обаче са от политиката по сближаване. Останалите са от други бюджетни редове. Изследователска дейност, енергетика, планове за възстановяване и така нататък. Но тези неразплатени задължения по някакъв начин а, трябва да а, бъдат а, изплатени, да бъдат третирани. Ако погледнем статистиката от 1 август, ще видим, че фонда за регионално развитие и от фонда за сближаване са употребени 40% и 45% от социалния фонд. Това не е лоша резултата. Регионалният фонд за а, сближаване, а, освоимостта е под 40%. А, не само заради новите страни членки, които са много зле освояват 20-21%. Големи, това са големи държави, които които могат да освоят много а, а, пари. Тези държави дърпат всички останали а, надолу. Аз не съм специалист и съм от съвета и гледам каква е статистиката. Гледам, че не са освоени 100 милиарда, никой не се бори активно за тяхното освояване. Нека да ги намалим. Така че тези държави, които не освояват средствата, дърпат останалите надолу. За съжаление, в групата на либералите а, аз съм. А, за съжаление, мнозинството предлага за бюджета за 2013 година да се извадят 30% и да се оставят в резерв от а, а, кохезионния фонд. А, не се правят планове как да се подобри усвоимостта, което са пълни глупости. Това показва какви са настроенията след, сред депутатите това, което може да се направи, да се създаде добър регламент. Комисията и парламента могат да го направят. За съвета не съм толкова сигурен. Вчерашната среща беше, меко казано, странна. Да мисля, че те дори не са чели нашите писмени предложения за компромиси. Ще бъде тежко, но първото, което трябва да направим е да защитим нашите фондове защото е важно тези фондове да са съфинансирани, да са свързани с страните, защото противен случай проекта е или на комисията, или само на страните е, членки. А, моля, искам да ви обърна внимание на тази проблематика, защото атаките срещу вас ще бъдат много яростни. Петро Бухан. Mulțumesc, doamna președinte. Е, apreciez foarte mult că domnul comisar благодаря, госпожо председател. Оценявам това, че господин комисарят отдели от времето си, за да направи толкова подробно изложение в толкова решаващ за многогодишната финансова рамка момент. И друг път съм заявявал, че по линията на социалното и териториалното сближаване – извинете, че можем да постигнем социално и териториално сближаване и да доизградим вътрешния пазар в Европейския съюз, само ако осигурим връзки между държавите членки, една добре развита инфраструктура, е абсолютно необходима. Необходимо е тя да покрива всички региони, независимо от нивото им на развитие. Що се отнася до въпросните 10 милиарда, е много важно от тях да се финансират само държавите членки, които се финансират по фонда за сближаване. Въпросът ми към вас, господин комисар, е следният. Как ще се разпределят тези 10 милиарда? Ще бъдат ли разпределени съразмерно на потребностите на държавите държавите членки или в зависимост от качеството на подадените проекти? Това е един въпрос, на който все още няма отговор. Второ, Една от възможностите за упростяване на политиката на сближаване е като се промени системата за кандидатстване по широкомащабни проекти. Това са проекти на стойност над 50 милиона евро какви мерки ще предприеме комисията за упростяване на процедурите за кандидатстване? Имам предвид най-вече проекти в една или друга държава членка. Опитът в държавите членки показва, че има големи разлики между тях. Когато говорим за фонда за сближаване, трябва да отчетем необходимостта от справедливо разпределяне на средствата, така че да се вземат предвид потребностите на отделните региони, най-вече на регионите в по-необлагодетелствано положение. Смятате ли да предприемете нещо за упростяване на процедурите? Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, на пленарно заседание господин Барозо онзи ден използва едно изречение, за което сме му благодарни. Бъдещето на европейския бюджет трябва да отчете нашите цели за растеж и за териториално и социално сближаване. Ето това изречение трябва по някакъв начин сега да се преведе в бюджетни е, факти. Във връзка с този инструмент, механизъм за свързане на Европа, ще кажа, че в случая сме изправени пред риск да изоставим социалното и териториално сближаване, просто защото този проект явно е озрял и всъщност не можем да отчетем сближаването, а това трябва да е основната цел. Загрижени сме също относно промените в програмирането и участието на регионите на етапа на стратегическото планиране. Аз идвам от регион, който в момента може да изпълни, може да освои фондовете, но заради кризата не се освояват структурни фондове, а именно това е много важно за създаване на работни места и за поддържане на заетостта и за да избегнем младите наистина да напуснат е, територията ни. Точно това е проблема. Как да гарантирам от една страна възвръщането на сближаването в механизма за свързане на Европа и от друга страна да упражним повече контрол за по-силно въздействие за програмирането в определени региони. Благодаря. А... Господин Хан, благодаря. Накратко за механизма за свързване на Европа. Предложението ми е вие да излезете с предложение. Комисията представи своето предложение, което не се ползва с 100% съгласие. Някои проявяват загриженост, но можем да направим промени в своето предложение единствено ако и на срещната страна Очертая позицията си и също ни предложи нещо. Нашата позиция е ясна, отстояваме я решително, но ако ще преговаряме, трябва да знаем каква е вашата позиция. Автономните региони. Миналата седмица бе проведено годишно заседание, на което стана ясно, че потребностите на отделните региони, предизвикателствата, пред които са изправени, са много различни в зависимост от местоположението им, в зависимост от това дали става дума за островни региони, за архипелази, за континентални територии и така нататък. Затова мисля, че трябва да сме внимателни по отношение на дерогациите. Комисията винаги особено се е въздържала във връзка с дерогациите. Ако предвидим дерогация за една група или категория, то това може да повлече след себе си и други. И не бива дерогациите да се прилагат безразборно. Трябва да проявим достатъчна гъвкавост, да признаем разликите. От друга страна обаче ще отслабим ефективността на действията си, ако поставим всички под един знаменател. Ако разгледам проблемите с транспорта, то има разлика между острови и архипелази. В отделните региони положението е различно. Всеки регион е изправен пред определени предизвикателства, които са строго индивидуални. Мисля, че трябва да отчетем това. То е в интерес на по-нататъчното развитие на регионите. Въпросът за 150-те километра е подобен на въпроса за механизма за свързване на Европа. Прилагаме еднакъв подход. Разбирам, че има повод за критики, но държавите членки също трябва да се включат това бе заявено и миналата седмица на годишното заседание. Трябва да се признае, че държавите членки също могат да поемат определени функции. И автономните региони трябва да поставят това на дневен ред. В цялостния процес трябва да се вземат предвид регионите, държавите членки и общоевропейското равнище. Ако има някакви проблеми, то държавите членки трябва да обърнат внимание на тях. коментара за основната инфраструктура. Да, наистина няма добро определение. От друга страна, трябва да си запазим определено ниво на гъвкавост. Не бива да залагаме прекалено много на изготвянето на точно определение, защото то няма да може евентуално да е приложимо към всички 27 държави членки. Ще има случаи, при които трябва да можем да направим индивидуална преценка. Но благодаря ви за това, че ми припомнихте за основните инфраструктури. Припомнихте ми въпроса за това дали трябва да финансираме изграждането на пътна инфраструктура в по-развитите страни. Това е напълно в разрез с принципа за ефективно използване на средствата в контекста на стратегията Европа до 2020 година. Няколко думи за контрола. Интересни бяха изказванията ви. В началото казах, че според мен и експертите от моя екип, някои от вашите предложения предвиждат въвеждането на допълнителни механизми за контрол. Общата ни цел е нивото на контрола да е повече или по-малко стабилно годишната проверка на Европейската сметна палата. В много малко държави се установяват огромни проблеми. Има някои региони или оперативни програми, по които има проблеми, например защото се сменят ръководните служители. Но като цяло, според мен, действащите механизми за контрол функционират добре. Ако сега предвидим допълнителни възможности за контрол, например, като постановим, че няколко фонда ще предоставят финансиране по една приоритетна ОС, то това ще доведе до по-засилено управление и до по-големи разходи за контрол. А именно това искаме да избегнем. За договорите за партньорство – Никой не е застрахован от грешки. Не можем да сме прави на 100%, когато изготвяме някакви формулировки. Не можем да сме прави на 100%, когато ги тълкуваме. Можем да се обединим около следното. Сключването на договори за партньорство и на дълго споразумения по оперативните програми трябва да си съвпадат в времето. Но при оперативните програми мерките са разположени различно във времето. По някои се работи по-бързо, по други по-бавно. В крайна сметка обаче оперативните програми трябва да бъдат отразени в договора за партньорство. административния капацитет. Това ще е едно от основните предварителни условия за повишаване на качеството в много държави членки или в някои държави членки трябва да бъде създадена необходимата нормативна база така че, когато се сменя правителството на местно или на национално равнище, да не трябва отново да се сменя целият персонал. Трябва да има правни гаранции за това. На най-високо ниво на управление не бива да има такива промени. Аз самият съм бил министър И според мен 90 до 95% от администрирането трябва да протича без какъвто и да било идеологически аспект. Администрирането трябва да протича колкото се може по-гладко. И за да може да се постигне това, трябва да се запазят и служителите. Не бива да има текучество накрая ще се спра върху многогодишната финансова рамка. Споделям изцяло повечето от нещата, които казахте. Трябва да се предложат някакви правни гаранции за положение, при което не се постигне споразумение по многогодишната финансова рамка. Вече има такива гаранции, например, временните 12-тини. Не бива парламентът, комисията и съветът да си позволят да не постигнат споразумение. Така буквално ще се изложим. Няма да имаме никакво право да се кандидатираме на изборите през 2014 година, ако не се споразумеем за многогодишната финансова рамка. Има правни гаранции за положение, при което не се достигне до споразумение, но от политическа гледна точка няма такива гаранции. Тоест, политически е абсолютно необходимо да се постигне споразумение. Ще видим как ще се развият нещата. Съдейки по разговорите в съвета и по изказванията на кипърското председателство, мога да кажа, че има не само приятели на политиката за сближаване, има и по-големи държави, които са сред нетните вносители, които се обявяват за тази политика, защото виждат какви са ползите от нея. Сред тях са, например, Люксембург и Холандия. Не бива да се смята, че по силата на двустранни споразумения може да се осигури определен дял за някоя държава в ущърп на другите. Първоначално искахме чрез реформата на регионалната политика да, тя да се постави на една силна, стабилна основа, така че съществуването и да не се излага на опасност при всяко разискване за финансирането. Затова искахме да се въведе тематична концентрация, да се направи разлика между по-развитите и по-слабо развитите региони и така нататък. По втория стълб на регионалната политика се очерта необходимостта от реализиране на общоевропейски проекти. Ако се концентрираме само върху по-слабо развитите региони, то можем да спорим за това дали ще се запазят структурните фондове за по-нататъчните периоди. Защото ще намалее броят на по-малко развитите региони. Може да спадне до 68. Регионалната политика е в сърцевината на европейския проект, когато става дума за претворяването на общоевропейски цели в дела Трябва да работим по оформянето на регионалната политика на отделните регламенти и има още какво да направим, за да убедим колегите си в парламента, в комисията и в държавите членки, тъй като това послание все още не е достигнало до тях. Още веднъж ви благодаря за извършената до тук работа. Благодаря и за признанието от ваша страна, както аз, така и моите сътрудници. По всяко време сме готови да разговаряме с вас. В интерес на всички ние да оформим регионалната политика така, че да гарантираме нейното бъдеще и бъдещето на Европа. Благодаря, господин комисар. С това казахте последната дума. Нуждаем се от вашата подкрепа, за да достигнем до практически приложими решения за механизма за свързване на Европа. Ще се видим отвън пред залата по време на проявата, организирана от двете ни колеги Мари Терес и Рике. Към нас ще се присъедини господин комисарят. Ще продължим работа в 3 след обед. International European Cooperation, European Cooperation.